Uh, welcome to our today's meeting. И така, колеги, добре дошли на днешното заседание. Преди да започнем, uh, искам да ви попитам, има ли възражение към дневния ред? Няма. Тогава дневният ред е прият. Език, езиковият режим – е следният всички езици без хрватски и гелски. За днес и утре. На следващо място докладчици. Госпожа Майте Пагазуротодуа е определена за докладчик по 7 доклада, свързани с психоактивните вещества. Аз мога да ги прочета, но това е цял пакет. Така че мисля, че е ясно за всички. Става дума за психоактивните вещества. Надявам се всички подкрепят тази номинация. Освен това, трябва да ви кажа, че ще има електронно гласуване утре от 10 часа. От 10 часа утре гласуване. Моля, носете си картите за гласуване. Освен това, трябва да одобрим протоколите от заседанията от 8 януари, 13 ноември, 19 октомври, 10-12 и юли 2017 година и 29-30 май 2017 година. Ако имате възражения, моля, кажете ни възражение към протоколите. Виждам, че няма. В такъв случай протоколите въжат за приятели. И така, преминаваме към работата ни днес. Искам да приветствам колегите на изслушването за европейското гражданство. Европейското гражданство не замества националното гражданство. Това е добавена стойност за всички граждани на Европейския съюз. То дава възможност на всички граждани да бъдат избирани в национални или европейски избори, да подават петиции и да се обръщат към Европейския омбудсман и да бъдат защитавани в трети страни от дипломатически и консулски представителства, на която и да е държава членка. Лисабонският договор, подписан през 2007 година, гарантира гражданските права и възможността на гражданите да поемат гражданска инициатива. Миналата година Европейският съюз се, обвързва с, се обвърза с ангажимента да укрепи гражданската инициатива, давайки възможност на всички граждани да участват в по-демократич, по, по по-демократичен начин в живота на Европейския съюз. Гражданството като такова и право е залегнало в, в мастерския договор. В този контекст са защитени правата на мълцинствата, езиковите мълцинства в рамките на пространството на свободата, сигурността и правосъдието. Искам да благодаря на колегите, които са дошли да говорят по този въпрос днес и Искам най-напред да дам думата на първия оратор Дмитрий Коченов, ръководител на катедра по конституционно право от университета в Грьонинген. Ние ще бъдем, ще следим много внимателно за времето, така че моля ви, спазвайте го. Имате на разположение от 12 до 15 минути. Чудесно, благодаря ви, дами и господа. Благодаря на организаторите. Аз ще се концентрирам върху две неща, свързани с европейското гражданство. И в контекста на Брексита, защото е много важно да разберем какво ще правим след Брексит, какви, как ще бъде поставен въпрос за европейското гражданство след Брексит. И след това ще се спра и на защитата на малцинствата. Европейският съюз е уникална структура, в която малцинствата са защитени. В този обхват спадат и правата на европейците в Обединеното кралство и обратно. И така, е, гражданските свободи, правата на мълцинствата са основни права, независимо от 27-те различни националности в Европейския съюз. Но има големи проблеми. Те проистичат от следното. Никой всъщност не е смятал, че една държава членка ще напусне Съюза. Ако една държава напусне, гражданите на тази държава остават граждани на тази държава и тогава губят правата си на супер национално равнище. Те няма да могат да се движат свободно в Европейския съюз, няма да бъдат защитени от хартата на основните права, които въжат в Европейския съюз и няма да бъдат подвластни на нашата съдебна система. Така че ситуацията драстично се променя и то в негативна посока. Това е явно, което ни безпокои много, безпокои и двете страни. И така, въпросът е какво може да се направи, какво трябва да се направи по отношение на правата, е, какво могат да направят европейските институции по този въпрос. Аз съм, аз седа до господин Констакополо, който е публикувал различни лекции по този въпрос. Идеята, е, която, зад която защит, застава и ги е, верховстат в парламента е позната, но аз имам няколко проблема с тази идея, а именно европейските граждани не могат да загубят своя статус, трябва да има някакъв статут, който им се дава на супер, супернационално равнище т.е. гражданите на държавата, която напуска Европейския съюз. Това е проблематична идея, обаче на четири нива. Най-напред, първото равнището е много просто. Демокрацията е ценност, тя е много ценна като такава. Ние трябва да уважаваме функционирането на демократичните институции на равнище, на равнище национална държава. С това се задължава Европейския съюз. Това е заложено в член 42 от функционирането на от договора за функциониране на Европейския съюз. Трябва да се уважава и институционалната структура на държавата членка. Това е важно за демокрацията на национално равнище. Всяка демокрация е, произвежда е, печеливши и губещи от е, съответната система. Винаги има разочаровани хора от демокрацията. Това е навсякъде така по света. И това виждаме днес. Тези граждани, които ще загубят своя статут, като европейски граждани са всъщност губещи в рамките на демократичния дебат. И така въпросът, който се задава е дали трябва да има някакъв заместител на европейското гражданство от страна на Европейския съюз, за да може демокрацията да продължи да, демокра... да, да, демокрацията да продължи да функционира задоволително добре. Сега, ако Европейският съюз реши да играе тази роля, ще е важно от правна гледна точка да има пълно съответствие с член 42 от договора за функционирането на Европейския съюз. На второ ниво проблемите са следнати. следните. Дали статута трябва да бъде статута на европейски гражданин трябва да бъде даден на гражданите, които, чиято държава напуска Европейския съюз. Тук се намесва член 50. Напускането на Европейския съюз е възможно по смисъла на член 50. Това е един от основните аспекти на членството в Европейския съюз. И така, ако по някакъв начин европейското членство се отегли на една държава, то тогава националната демокрация трябва да води гражданите на съответната държава по-нататък. На трето място. Откри, отварянето на е, този дискурс, на, тази раз, на този разговор за европейското гражданство е всъщност разговор за допълнителния статус в един правен контекст. И на четвърто място по отношение на Брексита мога да кажа следното. Всеки вид специално третиране на великобританските граждани ще представлява негативно послание за всички останали, за всички европейски граждани в Обединеното кралство, защото няма гарантирана реципрочност. Реципрочност се изисква по смисъла на член 50, но може да имаме една ситуация, в която а, гражданите на Обединеното кралство могат да се ползват с повече права от европейците в Обединеното кралство. И това естествено не е добре. Колкото и привлекателна да е идеята за запазване на правата на гражданите на държавата, която напуска Европейския съюз, оказва се въпреки това, че е проблематично да им се даде заместващ, заместваща защита на европейското гражданство. И тук искам да премина към защитата на малцинствата. Европейският съюз се застъпва на много равнища за защитата на малцинствата. Има директиви за етническите малцинства, за други езикови малцинства. Е, те са защитени и в практиката на Европейския съд – Ситуацията може да се каже, че е почти идеална. Но в практиката на Европейския съюз се вижда много будеща загриженост тенденция. Понякога тенденциите вървят в посока на национализъм. Аз вече цитирах член 42 Имаме много примери на такъв национализъм, където се намества член 42 в Балтийските държави. Какво може да се направи на европейско равнище? Най-напред може да се прилага недискриминацията основана на националност. Това е разпоредба. Тоест, всеки гражданин, който отива в друга държава членка, става член автоматично на малцинство, което е защитено в тази държава членка, защитено по смисъла на договорите. Това въжи и за гражданите, които се връщат от една държава членка в своята държава членка. Вие, бидейки в друга държава членка, няма нужда да знаете всички европейски езици, да знаете и да спазвате всички национални традиции и да спазвате и да познавате националните конституции на другите държави членки. Вие сте добре дошъл такъв какъвто сте. Но тук има отклонение. Отклонение в името на конституционните традиции на държавите членки. И тук става дума за случай, на третиране, на третиране на мълцинства. И тук аз имам предвид казуса Руневич Родринкин, казус, който бе гледан от Европейския съд, по смисъла на което решение в Литва може да бъде дискриминирана, пол, дискриминирано полското мълцинство. Европейският съд реши да се направи специално изключение, когато мълцинството не е защитено. Е, логиката е много проста. Когато имаме една ситуация, която попада в юрисдикцията на европейското право, ние сме защитени като мълцинство. Въпросът е обаче, че ако принадлежите към мълцинство, към етническо мълцинство, което е в обхвата на националното право, то тогава превес има националното право. И така, мълцинства като поляците, евреите, руснаците, мълцинства, които са извън обхвата на определени директиви, те нямат защитени права. Това е едно много основно равнище. Бихме очаквали, бихме могли да очакваме много от Европейския съюз и в тази област, така че ситуацията на защита на малцинствата е следната. Вътрешният пазар защитава представители на мнозинствата които се намират в държавите членки, но когато става дума за малцинства, много често, много често техните права са нарушени и то именно поради изключенията на превеса на националната конституция и националните конституционни традиции те именно имат право да изключат представителите на малцинствата, които всъщност би трябвало да бъдат защитени. И според мен съдът прави тук грешното заключение. Искам да ви напомня за професор Болкин и неговата работа, който писа за който писа, че има много ужасни конституции по света и задачата на един добър конституционален съд е да, е, да може да намери пробойните в, в съответната конституция. конституция. По отношение на случая, който цитирах, нямаше достатъчна защита на, мал... на мълцинството. За, за съжаление, наистина в балтийските държави младсинствата не са достатъчно добре защитени. Благодаря, господин професор. Следващият колега е професор Дора Коста Копулулу, професор по европейско право, европейска интеграция и обща политика от университета в Варвик. Имате думата. Thank you, Mr. President. And благодаря, господин председател. Уважаеми членове на тази комисия, изключително се радвам, че съм сред вас и ще мога да говоря за европейското гражданство и основните права. Искам да се средоча върху връзката между тези две понятия и по-специално ромската общност. С радост отбелязах приемането на резолюцията от страна на Европейския парламент миналия декември и една друга важна резолюция от 1995 година си спомних, точно преди междуправителствената конференция преди договор от Амстердам. В тази резолюция Европейският парламент се застъпи за по-сериозни връзки между европейското гражданство и основните човешки права. Тоест Европейският парламент е много последователен в това отношение и изключително подкрепям тази позиция и бих искала да обясня защо са толкова важни тези връзки. И така, започвам своята реч а, с а, цитат от а, Матио Арнолд, който а, е поет от 19 век. А, та той определя цивилизацията като хуманизиране на човека в обществото. Той вярва, както а, и пише, че а, държавите имат положителната отговорност за хуманизиране и цивилизиране на своите членове, както и цивилизоване на техните а, граждани, както и да отговорят на нуждите, когато има такива. Както и хуманната гледна точка, така и хуманизирането са политики а, и а, наративи, които а, са много важни за постиженията на цивилизованите общества. Европейските държави членки приемат а, по време на Копенхагенската а, срещна високо равнище през 73-та година декларация за европейск, европейската идентичност. Девет държави членки тогава изразяват своята решимост да изградат общност от а, правови държави и а, е, демокрация. Така че тук а, е, виждаме тази връзка между а, е, идентичността и социалното. Няма антагонизъм на този етап. Скоро след това комисията приема а, съобщение за защитата на, на основните човешки права в Европейската общност. След това има а, случай в, а, съдеб, в а, съдебната практика, както и в работата на Европейския парламент, се вижда колко сериозно се работи по а, тази тема. Първоначално в съдебната практика съда превръща а, човешките права в изключително важна цел на Европейския съюз и неговата а, политика. Европейския парламент а, допринася за застъпването за човешките права, като инкорпорира тази идея в проекта за договор за Европейския съюз през 1984 година и приемането на декларацията за основните човешки права и свободи през 1989 година. След това а, договора препраща към Европейската конвенция за човешките права, както и договорите от Амстердам и от Мастрихт. И накрая се разработва Хартата за човешките права през 2000 и последствие по променена през декември 2000 година и влиза в сила през 2007 година. С нея се обвързват всички европейски институции и държавите членки а, според съответния член а, 51. В тази харта се включват основните а, ценности а, на Европейския съюз, които го а, съставят като полис. Тези основни човешки права са градивни блокове, както за политическата, така и за понятийната идея за европейска идентичност. И тъй като европейската европейското гражданство и човешките права са градивни блокове за европейската идентичност, как можем да си представим а, тази взаимовръзка? Тук искам да отделя няколко минути на именно тази взаимовръзка. От една страна знаем, че и а, двете институции имат изрични препратки към тези идеи от 90-те години. Тоест идеята е там. Също така знаем, че и двете институции, тези две идеи, а, са а, еволюирали доста сериозно. Както АГ Коломер казва, през, 2000 и, а, през а, 2008 година, за всеки е, човек, който има националност в държава членка, е, тази държава членка, е, която е член на Европейския съюз, е, то той е, има и европейско гражданство. Е, всъщност е, това развитие е необходимо, както и желателно. Така че една е, европейска институция трябва винаги да включва и човешките права. Европейския парламент подкрепя тази идея. Тази близост е, дава по-голяма степен на конституционалност и е, взаимовръзки. По този начин парадигмата на Homo economicus се трансформира напълно в парадигмата за Homo Civitatis. Като космополитно гражданство, европейското гражданство трябва да утвърди напълно и централно принципа на недискриминация и а, да а, постави край на непоследователното му прилагане. Макар, че а, има критики, които съществуват за това, че се сливат тези две идеи, че човешките права са а, универсални и че а, те са всъщност част от а, европейското гражданство, аз напълно подкрепям идеята за по-голяма взаимосвързаност и реципрочност в взаимовръзката между европейското гражданство и основните права. Тези права, те могат да се утвърждават, когато бъдат нарушени. Например, когато държавите членки отказват да осъществят разпоредбите за събиране семейства по директива 4.38 или когато гражданите а, могат да, например, да ползват изключения от а, правото за свободно движение или пък когато става въпрос за е, извеждане и връщане на граждани от Европейския съюз. По-дълбоките връзки между хартата на основните човешки права и европейското гражданство създават е, повече възможности за обогатяване на двете идеи, двете институции. Например, защо трябва да не се е, основните човешки права да спазват и личния и семейен живот, както е в член 7 от хартата, или пък за личните данни, член 8 от съответния документ. Всичко това не трябва ли да бъде част от разпоредбите за европейско гражданство? Това би отвър... от... отразило всъщност това, което се а, случва с а, ромските а, малцинства и а, те са най-дискриминираната група а, от а, всички, които са разгледани в Чехия, Полша и Гърция. А, малцинствата смятат, че са дискриминирани на основа на тяхната етничност поне веднъж. Освен това, а, отговарящите а, на въпросника от ромски происход признават, че е малко вероятно да докладват случаи на дискриминация. Европейския съюз признава, че трябва да има много сериозни структурни ангажименти в областта на жилищното настояване, образованието и всички други системи, за да се включват, включат ромските общности в Европейския съюз. Също така а, има много други а, проблеми, които са свързани с ромските общности и те изискват много сериозни дейности а, и действия. Но а, някои от тях могат да бъдат преодолени на европейско равнище. Макар, че всички биха се а, че европейското гражданство дава повече възможности на гражданите, то не допринася за преодоляването на структурните неравенства и дискриминацията срещу общ, общностите, малките общности. Нека да си представим такава. А, идея за европейско гражданство с изрично упоменаване на минимален доход, достъп до настаняване, помощ за безработните, защита на безопасността на работното място, право на равно заплащане и с други думи е едно европейско гражданство, което включва социалния стълб. През 90-те години говорихме, че може да се включи такъв един момент, в който става въпрос за задължение за солидарност с другите европейски граждани и гражданите на други държави членки. Това задължение би включвало уважение и запазване достоинството на всеки европейски гражданин. И наскоро също казах, че тези елементи могат да а, включат тези елементи в а, равни стандарти за всички граждани в Европейския съюз, като се предвидят всички възможни мерки за участие в трудовия пазар и да се борим с а, социалното изключване, бедността и а, а, други. За да има достатъчен достъп до ресурси и а, възможност за участие, за участие в а, демократичния съюз. Всичко това. А, също така и задължение, което ще се прилага на всички нива на политиката. Това са идеи за евентуално развитие на европейск българското гражданство, като по този начин се потвърждават неговите връзки с основните човешки права. Европа на правата е свързана с Европа на гражданите и доколкото границите на хартата от една страна и европейското гражданство от друга страна се нарушават и при стават все по-неясни, гражданите могат да очакват да се ползват с условия, които са все по-добри за човешкия живот. Какво е бъдещето за връзката между Хартата за човешките права и европейското гражданство? Аз бих казала, че тези взаимовръзки ще продължат да се развиват, като се допълват и взаимодопринасят, допринасят взаимозависят и европейското гражданство и основните права са основни възли в една система за добро административно управление, което е създадено за съначаване на човешки начин на живот, събитуване и разцвет на човечеството. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор е господин Тарнок от университета в Будапеща. Той участва в инициативата на гражданите и ще представи нейните цели. Сповядайте. Благодаря. Радвам се да говоря пред вашата комисия. Ще се съсредоточа върху три основни момента, имайки предвид доклада от миналата година за европейско гражданство – първо, защитата на националните младсинства и езиковото многообразие. След това реформата на Европейската гражданска инициатива. И на трето място, колко е важно да се информират гражданите за техните права, свързани с гражданството им. Нека започна с националните младсинства и езиковото многообразие. Докладът от миналата година заявява, че традиционните младсинства са онези малцинства, които са съществували мирно помежду си векове наред. Тоест, това са малцинства, които са традиционни. Подчертава се също необходимостта европейските институции да играят по-активна роля в защита на малцинствата. Подчертава се, че Съюза трябва да заложи високи стандарти за защита на малцинствата. Докладът също споменава Рамковата конвенция за защита на националните младсинства и Европейската харта за регионални езици или езици на младсинствени групи. Те са свързани с документи на Съвета на Европа и се насърчават държавите членки да подпишат тези документи също да намерят трайни решения за насърчаване на езиковото многообразие. Когато говорим за националните младсинства в Съюза, първо трябва да подчертаем, че Съюза почива върху ценности на зачитане на младсинствата, но има проблем. Няма механизъм за защита на правата на тези младсинства. Държавите членки не искат да разширяват правомощията на Съюза в тази сфера – Особеностите на автохтонните групи трябва обаче да бъдат защитени, за да се защити културното наследство на Европа. Намерени са и някои решения през последното десетилетие за този сложен проблем. Едно от най-разпространените решения е да се транспонират документите на Съвета на Европа в европейското законодателство. Нещата са добре разписани в документите на Съвета на Европа, но могат да бъдат и игнорирани в международното право. Така че транспонирането в европейското право е едно добро решение. Какви са успехите на Европейския парламент? Парламента прие резолюция на 7 февруари тази година, която заявява, че Съюзът трябва да защитава правата на малцинствата и трябва да се подобри законодателната рамка на Съюза, да се защитат правата на лица от малцинствата. Тази резолюция също отбелязва, че няма ефективни способи за мониторинга на зачитането на правата. Това трябва да бъде подчертано, тъй като мониторингът винаги е изключително важен. Тази резолюция призовава за ефикасен мониторинг на положението на езиковите или автохтонните младсинства. Друг основен момент е, че са записани малцинствата като езикови или автохтонни. До този момент това не е записвано в резолюция по този начин. След това реформата на Европейската гражданска а, инициатива. Доклада за гражданството призовава комисията да преразгледа условията за регистрация, както и процедурите за създаване на Европейска гражданска инициатива. Становището на Либе също заявява, че има значителни липси при функционирането на гражданската инициатива и те трябва да бъдат преодолени. Както знаем, От 2012 година съществува гражданската инициатива. От тогава има много аргументи за това, че тази инициатива трябва да подобри работата си. След първите три години бе направена оценка. Тогава парламентът прие резолюция за гражданската инициатива през 2015 година. Преди това Европейската комисия също излезе с доклад за инициативата но в него не се посочваха големи проблеми. Гражданска инициатива Франц Тимерманс обяви реформата на инициативата. Ние бяхме много удовлетворени, че тази ни, например, сряда в комисиите Авко и Пети ще има публично изслушване. Трябва да се ревизира рамката на инициативата. Доклада за гражданството посочва факта, че прякото участие на всички граждани в приема идеята да се организира кампания за правата на гражданите да бъдат по-близо до Европейския съюз. Означава също така насърчаване на участие в европейските избори. А, както знаете, участието това. Аз лично съм засегнат от унгарската кампания последните няколко месеца се забелязва, че има големи проблеми на гражданите, особено когато това не е познато в националната правната си. Ако не информираме хората за техните права, целта на Европейската гражданска инициатива е защита на лица, които принадлежат към национални или езикови малцинства и засилване на културното и езиково многообразие в Съюза. Срок е 3 април. В момента има около 650 000 подписа от цяла Европа. Хора принадлежат и към мълцинства. Трудно обаче се мобилизират отделните лица и дори общности – събирането на хората не познават правата си. И това трябва да се преодолее като проблем. Още нещо много важно според мен. А, има и успехи. Европейския парламент през февруари прие резолюция, която спомен Мур, представител на Европейската комисия. Тя ще говори от името на Европейската комисия за част от гражданството и последните развития. Заповядайте. Благодаря за поканата. Да, наистина. Аз бях помолена да говоря за доклада за европейското гражданство. Доклада бе споменат от един от колегите. Той бе публикуван преди една година на 24 януари 2017 година. За какво става дума в този доклад? Става дума за един доклад отправен към бъдещето, който предлага възможността да помислим за това какво може да направи Европейския съюз, за да укрепи е, правата на европейското гражданство, правата свързани с европейското гражданство. Този документ е публикуван с доклада по член 25, който е по-технически доклад. Има изискване комисията да излиза с доклад на всеки три години по европейското гражданство и по прилагането на европейското гражданство. Сега за докладите. Господин Професор Кополо говори за политиката в тази област и за различните синергии в, този, в тази област. Е, в този контекст комисията се опитва да работи не в рамките на отделните генерални дирекции, да работи, да преодолява границите между тях – и според Евробарометър от април 2016 до март 2017 година, вие може би си спомняте, че в 5 Авко и Юри имаше изслушвания, посветени именно на практиките, свързани с европейското гражданство. Тези изслушвания бяха много интересни и дадоха много важни вдъхновения за, на комисията за доклада публикуван през 2017 година. Ние публикувахме този доклад и след това имаше последващи действия от страна на институциите по повод на този доклад. И така, съветът прие своите заключения по повод на европейското гражданство. Също така имаше и обсъждане в Комисията по регионално развитие миналия декември, а парламентът прие своята резолюция по европейското гражданство на 12 декември. Така че виждате, това е цял процес и ние сме много благодарни за обратната връзка, която получихме от институциите, от парламента, е, обратна връзка по повод на нашия доклад. Що се отнася до резолюцията на парламента, виждаме, че има много въпроси, по които комисията трябва да вземе отношение по желание на парламента. И така, сега е, за доклада. Е, този доклад е структуриран около четири основни теми. Ние се стараем да приложим това, което сме постигнали в доклада по отношение на тези четири теми. Най-напред става дума за утвърждаване на европейското гражданство и правата, свързани с него. Европараметър, изследването на Европараметър показва, че гражданите искат да знаят повече за своите права. Те не знаят достатъчно. Това изследването на Европараметър показва, че е, гражданите искат да знаят повече за своите права. Те не знаят достатъчно. Е, Това на, на тази част от заключенията на доклада. Комисията подема една кампания за разясняване на европейското гражданство. Започваме да виждаме плодовете на тази кампания. За, на консулската защита в трета страна, от страна на консулско представителство на дадена държава членка. Много хора не знаят за това право. Така че кампанията ни се съсредоточава върху тази информация, освен това ще избори в друга държава членка и в европейски избори. Освен това, цялата тази първа тема за укрепването на общите ценности и гражданските права, комисията ще излезе с доклад Европейското гражданство. Ще има насоки свързани с тази тема. Втората тема в доклада на комисията беше идеята за укрепването на участието на гражданите в демократичния живот на Европейския съюз. Това е свързано и демократичния живот на съюза. Една част от кампанията е свързана с повече информация, с повече разяснителна раз... работа, защото анкетата показа, че много от хората не знаят за своите права и за участието в общински избори, е, да участват към добрите практики, така че хората да знаят как могат да участват в изборите е, хората да запазят изборното си право, когато отидат в друга държава членка. През април тази година ще има технич... техническо заседание, има повече изборна активност. Демократи... Участието в демокрацията е свързано с участието на младите хора и участието на уязвимите групи, включително жените и част от доклада е свързана с, намаляване на бюрокрацията при мобилността, т.е. хората да могат да се движат по-свободно из Европейския съюз и да няма бюрокрация, когато човек се премества в друга държава членка. Пример за раба платформа – която ще позволява на гражданите да попълват онлайн всички административни документи, свързани с преместването. Тоест, процедурите трябва да бъдат упростени и предоставени онлайн. Място укрепване на сигурността и равнопоставеността. Тук има две части – на кампанията. Комисията работи много усърдно по тази част на доклада, а именно за укрепване на равнопилието на жени, над жени. И освен това имаме проекто предложение за директивата за съвместяване на професионалния и семейния живот. Освен това текат публични консултации, които показаха, че хората са загрижени за сигурността, комисията ръбни и семейния живот. Освен това текат публични консултации, които показаха, че хората са загрижени за сигурността. Комисията работи върху една инициатива за национална карта за пребиваване и идентификационна карта. Тези докум... на документите, сигурността им и ще се упрости ежедневието на хората, които притежават тези документи. Естествено, паралелно нашите заключения продължават 2020 година. Освен това, диалогът за укрепването на европейското гражданство продължава. Искам да благотехния принос в дискусията. Естествено, по тази тема ще говорим и по-нататък. Председателят, благодаря. Благодаря, че спазих темата отношение. Пет. Гел Чаки и Софи Инфелд. Окей? So first is... И така давам думата на господин Спинели. Грация, президенте. Благодаря. Много благодаря на ораторите. Обобщя нещата. Първият ми въпрос е към професор Кохенов. Става дума за това, което е в националната конституционална схема, поне това не е идеята на Ферховщата Идеята е два елемента да се успорят, тези, които вярват в нея и за това е равна на върховенство на закона. След това, вие казвате, че идеята е да се опазят основните елементи на европейското гражданство за европейските граждани, които са в Обединеното кралство и английските граждани в Европа. Не смятам, че това по някакъв начин е в ущърп на 50 член. Идеята е да се опази европейското гражданство за тези граждани е направена, за да се направи прав... да има всъщност правна сигурност за всички онези, които са направили своя избор в живота, почивайки върху европейско законодателство, свободно придвижване и европейско гражданство. Тази гаранция им е дадена като нещо постоянно за целия им живот. Така че трябва да се направи нещо. Но. Абяно votato per perdere diritti. E questo è il rischio che si corre con la posizione. Може би това е и позицията на Европейското правителство и съответното предложение за олегнал, статут на олегнал или за уседнал, извинете въпроса за представителя на комисията, която говори предпоследна. Тя говори за сертификат за пребиваване с цел гарантиране на сигурността. Става ли дума за статут уседналост, който ще се въведе и в 27-те държави е, членки на Съюза? След това професор Костакополо към вас имам въпрос също. Говорите за социални права. Смятате ли, че е полезно, че Европейския съюз се присъедини към Европейската, извинете, към социалната харта, защото там има а, записани тези социални права, за които говорихте. И накрая професор Тарнок за реформата на е, гражданската инициатива. Гражданската инициатива като че ли умира. Знаем, че е мъртва, защото в крайна сметка нищо не се случи с нея, няма успешна такава инициатива. Та затова искам да попитам как е възможно в измененията, които ще се направят с предложението на Европейската комисия, да се включат аргументите на съда Европейския съд и за безопасния път, Safe Path и TTIP, защото това са два различни проблема. Safe Pack или Safe Path е възможността да се регистрира частично инициатива, а TTIP е възможността да се редефинира идеята за правен акт, legal акт. И тук Европейската комисия може да излезе с предложения за промени в законодателство от гражданска инициатива, която е била успешна. Благодаря. Thank you very much, Baba. Thank you so much. I was so uh, appreciated your едва ли се поставя под въпрос член, член 53. Става въпрос за Госпожа Кост, професор Кополус каза, че цивилизацията, хуманизацията на обществото, на човека връщат в нещо пазарно нашите правителства, имам предвид нашите златни визии и така нататък, с което нашите европейски нали, толкова богати. И това е всъщност начин да се способства за прането на пари в Европа. Трябват мигранти. Не смятате ли, че това е нещо, което ам, се нуждае от а, Става въпрос за продажбата, организираната продажба на европейско гражданство, което е измислено от нашите. Това е предложение на госпожа Юрова, която обеща да го направи и наистина не разбирам господин Тимерманс как може да има такива коментари и ми се иска да чуя и вашите. Франк Енгел. Извинявам се за гласа си, но явно той се подаде на условията в Централна Африканската република мината седмица, но макар да се отразява всичко това, което се случи на гласа ми, не се отразява на мозъка ми, така че искам да споделя няколко момента с вас. На първо място, необичайно е, но трябва да знаете, че това изслушване е свързано с една моя инициатива – аз исках да чуя, който и да е било от вас, но и тези, които не са поканени, но е трудно да се намерят такива, които не са писали и са писали по въпроса, но не могат да стигнат до тук. Как се развива европейската инициатива от а, за Европейския съюз на сами? Нищо не се чу по тази тема, освен, разбира се, академичните изводи по едно или друго. Какво представлява гражданството? За мен гражданството в 21 век в една обща академичните а, изводи по едно или друго, какво представлява гражданството? За мен гражданството в 21 век ветве на общество на 21 век, или поне в миналия, миналото десетилетие, когато беше подписан договора от Мастрихт, искаш да си европейски гражданин, защото си решил, че Европейския съюз нищо не ти дава, в крайна сметка. Благодаря, господин председател. Благодаря и на тримата членове на академическата общност. Съжалявам, че можете въпроси може да покрият някои въпроси, които сте а, засегнали в началото, но аз позакъснях. Когато говорим за гражданството в Европейския съюз и извън него, като че ли ние се превръщаме в нещо много изключващо, а не включващо, като че ли ние сме много по-различни от другите и държим другите на страна. Два въпроса бяха споменати и на мен ми беше много интересно, изключително е, интересно ми беше това, което говори Франк Енгел, е, златните визи и въпросите след Брексит въпроса пост-Брексит. Знам, че имате различна гледна точка по двете теми, но съм напълно съгласен, съгласна с казаното от вас за златните визи. Няма нищо общо с европейското гражданство. Това е просто начин да се налеят престъпни средства в Европейския съюз и да получат престъпници достъп до пазара. Нищо общо с гражданството. И Франк правилно спомена, че все пак гражданите трябва да се идентифицират с Европейския съюз. Но след това не съм съгласна с казаното от него за Брексит защото всъщност има хора, които ще им бъде неотнето европейското гражданство с което наистина са много близки, а, заради гласуването на техните съграждани. Защо не може те да заплатят някакви средства, за да запазят поне част от гражданството им, ако позволим идеята за златните визи? Трябва да обсъдим този въпрос. Каква е основата за гражданство? Нещо, което ми се иска да узная и то може би е споменато във вашия увод – един случай в съда, дело в съда, където британски граждани, които живеят в Холандия, са помолили да бъде разгледан въпроса дали действително Брексит означава автоматична загуба на европейско гражданство, тъй като европейското гражданство проистича от гражданството в една държава членка но а, е нещо по-различно. Два кратки въпроса. Първо ми се иска и тримата оратори да засегнат темата за ам, закона за правата, за човешките права. Не чух това а, да се споменава. А, всъщност това, което малко ме а, притесни във вашето изказване, госпожо Мор, е това да се хармонизират иден... картите за самоличност по причина за по-добра сигурност. Това ми се струва малко притеснително. И накрая, просто за протокола, за е, инициативата за Европейската гражданска инициатива, за мен това е просто една играчка, един биберон, който само ни отклонява. Ние трябва да направим европейските е, институции по- демократични. Като че ли инициативата има 1 милион подписа, а в същото е, време има по-голяма е, стойност от резолюция на Европейския съюз, за който са гласували 107 милиона души на последните избори. Така че ако са по-демократи, бъде. Служа Благодаря те малцинства. И тук съм малко объркана, защото всички наши граждани трябва да имат еднакви права. Дори ако за тях. Аз бих се радвала, когато гражданите знаят какви са техните национални права. Тук има пробойна и ако гражданство и национално гражданство да не се обвързва с пари, едно гражданство не може да се купува. Но правата в много държави членки, където има подобно случай е, случаи на корупция, свързани с тази тема. Не смятам е, за... да се работи е свързан точно с гражданството. Реформа на гражданството. За да става. Когато говорим за европейско гражданство, казваме, че един, който е европейски гражданин, има всъщност и гражданство на държава членка. Всички държави членки. Така че, за да бъде дадена равна възможност на всички, които са на европейска почва, е да има държавата или на държавата членка с европейското. А, някои казват, Европейски съюз трябва да работи по въпроса, националните гражданства. Децата, които се раждат в Европейския съюз. Сесил, uh, now Helga Stevens. Хелга Стивенс. Thank you, Chair. Colleagues. За хората, които имат проблеми с слуха. Те имат национални гражданства в отделните държави членки, но а, глухите граждани е, са изправени пред много бариери. Не могат да общуват, достъпа до информация е проблем. Ако искаме да има езиково многообразие, така че говорим за езиково многообразие, говорим обаче най-вече за говорените или говоримите езици, а не онези, които преминават посредством жестомимичен превод. може ли да се мисли за езиково многообразие и в такъв смисъл? Най-вече говоря за малцинствени. Да ги разглеждаме като малцинство. Аз бих казала да. Аз лично смятам, че съм част от езиково малцинство. Искам и вие да ми го потвърдите. Нали това е рамката, в която разглеждате глухите граждани? За Европейската комисия, не знам дали знаете, с голяма подкрепа. Искам да чуя от Европейската комисия какви сте вашите планове, какво ще направите след тази резолюция, какви действия ще предприемете. Европейската комисия, други институции трябва да направят всичко възможно, що се отнася до жестомимичния език. Благодаря. Аз ви благодаря. Няма повече желащи да се изкажат. Смятам, че много интересни въпроси се повдигнаха. Сега ще дам думата на нашите оратори. Професор Кочинов и след това същия ред, в който се изказвахте в началото. Благодаря за отличните въпроси. Мисля, че всички излизаме от една позиция, що се отнася до гражданство, не затова не го дефинирах ме в началото, но ще се върна на определението. Първо, въпроса за Брексит. Съгласен съм с господин Енгел, но не е по причината, че те сами са гласували против себе си, защото 50 ти член, който противоречи на договора, в който каза, че договорите се сключват за вечност, за винаги, показва, че вечността има своите ограничения. Не искам правно да се изказвам, но 50 ти член също казва, че и може да има напускане, а гражданството е един от двата основни стълба на това, що ето си от Първо вътрешния пазар и на второ място гражданство. Това е трети член на договора. Ако сме верни на договора, то тогава е невъзможно да се представляват интересите на британските граждани, които са... Ако сме верни на договора, то тогава е невъзможно да се представляват интересите на британските граждани, които са... Ще заменим своите съждения за съжденията на гражданите и институциите, които те са създали и начина по който може да се отхвърлят постиженията на демокрацията. Защото ние изведнъж мислим, че дава възможност за разграничение между гражданите и негражданите. Нека ви дам пример на територията един негражданин на Съюза, който е влязъл през Люксембург, през Австрия, през права, които сме създали. Ограничават се всички граждани на трети страни, които нямат гражданство. Това е един... Аз не защитавам малтийското правителство, не съм малтиец. Е, морална, мравствена паника. Така просто се виждат, е, се виждат добавената стойност. Ден в Люксембург трябва да има същите права, като италианците в Италия и всички защити на супранационално право, макар че може да не говори италиански, да не е статут. Статутът не се избира по воля или по искане или по желание. Той не се подбира защото и някой има определени ценности или едва ли ще ви хареса това много, не носи етични, морални компоненти в себе си. И представете си, той е проамерикански настроен. Ако утре отиде в САЩ с кенийски паспорт, покаже им то това трябва да бъде приветствано. Гражданството е ексклюзив. Идентичност. Госпожа Мор. Благодаря ви. Е, ще отговоря на въпроса за <clears throat> инициативата на на Комисията за регистрация и документ за идентичност. В момента ние подготвяме е, последващо изследване, изследване е, на въздействието. На 17 април ще излезе това проучване. Е, тук има две части. Най-напред документите за пребиваване и от друга страна картите, документите за идентичност. Първата, първите документи са свързани с, с, документ, с директивата за мобилност. А тук става дума за членове на семейството главно, а титулярите е, не бива тук да се свързва и документа за идентичност. Е, това е документ за титулярите. Сега, комисията из проучва въздействието за, във... от въвеждането на тези документи. Дали има дали има възможност за стандарти, за въвеждане на стандарти за, кар... за... за карти или документи за местопребиваване. Директивата за свободно придвижване дава възможност да се придвижвате с е, документ за самоличност или паспорт. Това не е възможно, когато човек напусне границите на Европейския съюз. Комисията проучва в момента нуждата от допълнителни характеристики за сигурност, които да бъдат въведени за картите за самоличност. Цялата идея е да се улесни свободното движение и да се укрепи сигурността. Ние не искаме хармонизация на националните карти за идентичност. Те ще си останат. Те... Ето, в Белгия аз мога да използвам моята карта, като отида в, да си купя лекарство в аптеката. Тези характеристики няма да бъдат нарушени, но става дума за определени общи характеристики. Характеристики, свързани с сигурността. Така че въпросът е именно за увеличаване на сигурността. На следващо място. Дали има нужда да се хармонизира приемането на гражданството? В европейското право, както казаха и колегите, гражданството е от компетенциите на държавите членки в степен такава, че държавата членка, когато е, се дава или отнема гражданство, трябва да се взема предвид европейското право. Това е първото, което искам да кажа. Сега, за златните визи или схемите за инвеститори. На госпожа Гомеш и другите колеги ще кажа, че комисар Юрова ще работи по въпроса, така че е, до края на годината ще излезем с доклад като комисия за е, схемите за инвеститори и визите. Ще проучим е, практиките в държавите членки и ще излезем с насоки. Тоест до края на годината това ще го има. И накрая Това, което каза госпожа Стивенс, резолюцията на жестоми, по, за жестомимичния език и последващите действия. Съжалявам, не мога да кажа нещо конкретно по този повод, но в нашата работна група по гражданството зная, че се работи по въпроса за акта за достъпност – и ратификация на Маракешкия договор. Така че отбелязах си това, което каза госпожа Стивен за резолюцията. И мога само да подчертая, че работим върху укрепването на демократичното участие на гражданите в, в процесите в на които стъпват парламентът и съветът и ще е трудно, предвижда се трудност за постигане на лесно споразумение. Това е което искам да кажа до момента. Благодаря, Софи. Иска ли някой от колегите да вземе отношение? Аз не знаех че ще обсъждаме тази точка. Благодаря за информациите. Е, благодаря за информацията. Ясно е, че сме на различни становища, на различно мнение. Държавите членки ще имат е, една идея, ние ще имаме друга идея, че сътрудничество. Но какво сме постигнали до сега? Къде има споразумение? Можахме да получим консенсус в рамките на парламента и на съвета. Къде обаче виждате основните проблеми за разликата между парламента и съвета? Естествено, аз имам мандат за преговори и аз действам в рамките на този мандат. Моята цел е да получа мнозинство, защото нещата са много чувствителни ня... трябва да имаме голямо мнозинство, както в съвета, така и в парламента, за това, което постигам като резултат. Мога да ви кажа какви са подробностите, но там, където сме се споразумели, това са главно подробностите. Основното е, че съветът иска разпоредби за ограничаване на, на, на придвижването. Не става дума за задържане, но става дума за почти за задържане. Например, Германия. Там системата е. Има регионална система за приемане и за изисквания за приемане. Тогава има смисъл да се каже, че хората трябва да останат в съответния регион. Но това може да се тълкува и като правото на държавите членки да задържат хората на определено място. И това са неща, които трябва да изчистим, защото съветът не казват защо са им нужни тези Разпоредби. Те казват, съветът казва, ама ние ги имаме тези разпоредби, ние просто ги искаме е, да ги оточним, да ги е, прецизираме. Ние искаме да кажем съвсем ясно каква информация получават хората. Според нас, колкото повече информация се дава, толкова по-малко те ще създават проблеми. И не разбирам, че съветът казва не, искаме повече ограничения. Те казват, че не иска да има списък с информацията, с точките информация, която се подава. Това са неща, които проистичат от различната философия, на която, на която стъпваме. Така че преговорите няма да са, еф, няма да са лесни. Благодаря. Така че преминаваме сега към следващата точка, а именно между институционалните споразумения за рамката на Съюза за презаселване. По този файл бяха проведени три тристранни срещи през декември, 13 декември и през януари. Искам да дам думата на госпожа Пьорк да ни въведе в дискусията. Благодаря. Аз също ще бъда кратка. Най-напред искам да благодаря на докладчиците в Сянка за тяхното участие в, в тристранните срещи. Първият триалог беше все още под естонско председателство. Оточнихме основните си позиции в, в рамките на тази тристранна среща, след което продължихме с българското председателство на 17 януари. Това, което каза и Софи, въжи и за нас. Позициите са различни. Аз имам мандат от Европейския парламент за преговорите. Е, нашата позиция е много сходна с, с тази на Върховния представител за беженците на ООН. И се надявам, че в последствие ще може да навлезем в подробности. Започнахме с втората тристана среща с българското председателство. Ние говорихме за хуманитарните аспекти на, на приемането и на презаселването, но трябва да продължим обсъжданията. Естествено, трябва да говоря и с... да продължим е, обсъжданията с докладчиците в Сянка. Трябва да говорим за критериите за приемане, свързани с ЛГБТИ, общността и лицата. Трябва да говорим и за допустимостта и недопустимостта на някои критерии и заявления. Така че трябва да видим къде може да бъдат постигнати споразумения. С надежда гледам към третия, третата тристранна среща. Уверена съм, че тя ще протече в дух на сътрудничество с българското председателство. Комисията също се опитва да предложи компромис, където двете позиции да могат да бъдат съчетани и смятам, че ще успеем. Европейския съюз като глобален играч може да напредне и то в момент, когато това е изключително важно. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз бих а, приветствал. Can I try? Um, že tohle je zásadní téma. Je potřeba o něm opravdu diskutovat. Смятам, че това е изключително важна тема и действително трябва да обсъдим много подробно чувствителна тема, особено преди изборите, изборната кампания нашите избори за президент, които се проведоха наскоро, всъщност бяха спечелени от един кандидат, който много силно заложи на картата с миграцията. Така че е много важно да научим кои са моментите, кои са темите, елементи. Благодаря. рамката на ВКБОНЕ. Ние се опитваме да направим Европейския съюз по- в тези а, безопасни и законни пътища за Европейския съюз. Това е една от малкото разлики. Има и други. Можем да ги обсъдим по-подробно. Да. Софи Индвелт, имате въпрос или започна кандидата си международна закрила, а, международните а, условия? Начинът по който аз виждам нещата. Позицията на съвета, разсъждение – е, има голяма разлика между е, теорията и практиката, но все пак позицията на нашия парламент, е, по която че ни в националните кампании, наистина важна тема. Благодаря много. Стигаме до следващата и последна точка от дневния ред за днес. Плурализъм и свобода на медиите в Европейския съюз. Госпожа Спинели представи своя доклад на 11 януари. 227 изменения са подадени от членовете на комисията по този а, доклад по собствена инициатива. Ще дам сега думата на госпожа Спинели, а, за да коментира измененията, които са подадени по а, тази важна тема. Имате думата. Благодаря. На първо място искам да благодаря на докладчиците за измененията, които бяха представени. Всяко едно съдържа важни елементи. Благодаря, че всички правят положителни предложения, искат да включат нови елементи, положителни елементи в текста – аз съм на мнение, че бъдещите заседания на докладците в Сянка всъщност ще представни, искат да включат нови елементи, положителни елементи в текста. Аз съм на мнение, че бъдещите заседания на докладците в Сянка всъщност ще представляват конструктивен диалог. Така, в началото искам да кажа това, което като докладчик е важно за мен и това, което ми е най-на сърце. Не смятам, че е полезно да се дават и инструкции, тъй като Европейския парламент не може да каже как блогерите, традиционните вестници да говорят истината или не. Е, просто не смятам, че съществува едно истинско тълкование на а, случващото на събитията. Медиите, онлайн и офлайн, са нещо като делфийски оракул, който може би говори енегматично или мълчи енегматично, но всъщност все пак показва истината. Ограничаване на този оракул може само ако искаме авторитарен режим. Нашата функция е политическа. И политиката на Европейския парламент, поне според мен, е да повтаря, че държи на свободата, на плурализма и на независимостта на медиите, които сега са заплашени от економическата и социална криза. В същото време трябва да се разбере, че света на медиите е четвъртата власт, независима от другите власти и най-вече от политическата, включително и нашата. Естеството и функционирането на четвъртата власт е, се основава на критиката. И има една максима на Мишел Фуко за критиката. Той казва, че това е изкуството, което се упражнява от, упражня... от управляваните да не бъдат напълно управлявани. Съществува проблем, разбира се, така наречените изфабрикувани новини. Много изменения има по тях и според мен това е един от основните елементи в този доклад. Според мен, ще повторя позицията, написала съм и в доклада, не смятам, че изфабрикуваните новини са нов феномен. Нито пък, че е ново да смятаме, че те се дължат на интернет и на социалните мрежи. Искам да ви припомня войната в Ирак и лъжите за оръжията за масово поразяване. Всички войни, които водят САЩ с и без Европа след Втората световна война, се предават по един доста изкривен начин по традиционните медии. Криеха се факти и не се казваше, че репортерите всъщност работят за властта. Благодаря за някои изменения, които всъщност потвърждават това мое становище. По тази причина искам текстът да се съсредоточи единствено и само по темата а тя е плурализъм и свобода на медиите. Не искам той да се превръща в инструмент, за да се решават хоризонтални проблеми, които са обсъждани на широко в други резолюции от този парламент, като борбата с тероризма, превенцията на крайния екстремизъм и така нататък. Още нещо, което е важно за мен, е споменаването хартата на правата и доклада Интфелд за демокрацията и правовата държава, защитата на гонените или преследваните журналисти, автоцензурата, която се увеличава и така нататък, защитата на подаващите сигнали и на източниците. Това са проблеми, които са трансгранични и резолюцията трябва да ги дефинира и да дефинира ясни искания от страна на Европейския парламент. Създаването на нови независими механизми, които да се занимават с тези въпроси, е едно искане, сформулирано в много изменения към текста, като целта е да интегрирам това, но трябва да си има предвид, че има и ограничения в размера. Има и други проблеми, повдигнати с, в новите изменения – сред тях е мрежовата неутралност, която е заплашена от Федералната комисия по комуникации на САЩ. Ограничаването на кодирането или шифрирането, записано права в международно законодателство, медийната грамотност, която да се назначава след медиите е, и операторите в сектора и най-вече сред обществеността. И след това обществените или публичните услуги и независимостта им от натиск. Политически, економически или друг. Нещо друго важно за мен е законодателството срещу клеветата. Е, трябва да бъде преосмислено, защото трябва да не само да защитава е, политиците и не само да инкриминира журналистите. Говоря не за елиминиране на мерки срещу клеветата, а за необходимостта да бъдат заменени наказателно-правните мерки с гражданско-правни такива. За така наречената реч на омразата онлайн е, Европейската комисия излезе с кодекс, по този въпрос и този кодекс съдържа големи проблеми, най-вече прекалено много голям марш, който се дава на YouTube, на Microsoft, на Facebook. Заедно с тях Европейската комисия записа или разписа този кодекс. И накрая в заключение на докладчиците в Сянка. Много е важно да чуя вашите идеи. Изпратих ви компромиси вече. Днес, мисля. Uh, first... Благодаря, Барбара. Първо докладчиците в сянка, господин Мило. Благодаря. Не искам а, да е, смятате, че не са толкова важни всичките ми изменения, но ще се спра само на някои от тях, които са в посока на доводите, изложени от докладчицата. Работим и живеем в общност с е, ам, ценности. Няма смисъл да се подкрепят някакви отживели. Понякога е наказателно правен елемент. И разбира се, гражданите имат право на достъп до информация, но също така имат право на своята репутация и е, запазване на достоинството ни. Да клевети други е, хора, често използвайки много силен арсенал, е, много е, големи. Е, групи хора, които са негови зрители или обект на рамка от принципи и ценности. Да, има елементи, които трябва да се съчетаят по-добре, но това не означава, че би следвало някой нарочно сумисъл да не съответстват на истината. Аз идвам от държава от Южна Европа, където репутацията е изключително важна. И смятам, че все пак, да, ще приема, че тук става въпрос за субсидиар репутацията и има добри журналисти, лоши журналисти, журналисти, които работят добросъвестно, такива, които са съвсем професионални но има и журналисти, които като че ли а, имат някакъв по-специален лошо име на цялата професия. Те трябва да бъдат подведени под отговорност и затова не мога да съм да се съглася, когато говорим за това стъкновение на законите, за което говорим а, при клеветата. Ако един е, ж, журналист а, е, използва моето име и а, е, провали, урони авторитета ми и атакува а, с клевети, нападне физически на улицата. Това е такъв тип а, агресия. Така че ако един журналист а, извърши престъпление, той трябва да подлежи на отговорност, така както всеки друг. А, приключвам го, в която всичко се приема. Смятам, че във всеки дневието си ние се спазваме определени правила и когато става въпрос за коментари, които се правят онлайн, без значение дали става въпрос за Доналд Тръмп, е нападение. Не може да разпространявате фалшиви новини, за да атакувате начина по който функционира на общество. Не би трябвало да се позволява такъв анахронизъм. Бих му... Трябва да се стремим към изграждане на по-добро общество и смятам, че подаващите сигнали играят изключително важна роля, за да постигнем всичко така. Това. Тоест, много важна е ролята им. и да разпространи някакви лъжи, всъщност да не подлежи на защита. Ако става въпрос за разпространение на лъжи, не би трябвало а, да а, лицето да се възползва от а, защита. Разпространя се свързва с закрила. Тук става въпрос за злоупотреба с системата. Да, съгласен съм, че трябва да има а, разпоредби, които да закрилят подаващите сигнали, Имам и много други изменения, които, за които мога надълго и на широко да говоря, но исках само тези няколко важни да се спра. Uh, благодаря. Следва Катерина. Благодаря, председателю. Искам да благодаря на колегата Спинели за работата, която извърши до момента и за това, което ще направи и което ще направим всички заедно докладчици в сянка. Благодаря за множеството изменения, които бяха подадени от колегите и които засягат различни теми и различни аспекти, включени в доклада. Някои отразяват същите становища, други различни и по-сложни. Доклада, за който говорим днес, със сигурност мога да кажа е много деликатен, защото слага фокуса върху онази тема и между другото много често се говори по тази тема в нашата комисия, а тя е необходимостта от една страна да има ограни... свобода на изразяване, с опазване на човешкото достоинство, нуждите на сигурността, е, коректната информация сама по себе си е гаранция за свободата на изразяване. Тремите, които се засягат в компромисите, които наистина вече пристигнаха и по които ще работим с огромно внимание, са множество. Аз е, високо ценя предложенията, свързани е, с съсредоточаването в сектора на медиите, свободната конкуренция, прозрачността на собствеността на медиите, както и намаляване зависимостта от рекламодателите, работата на журналистите, равенството на половете в медиите и по-специално, и тук се опитах също да дам свои идеи посредством своите изменения, е темата за защитата на е, така наречените информатори или подаващите сигнали. Знаем, че разследващата журналистика често играе много важна роля в защита на обществения интерес. Затова е необходимо да има правна рамка, която да е обща и която да даде възможност да се опазят е, журналистите от насилие или от мъщения. Също говоря за защитата на малолетните срещу кибер насилието, така нареченото порно филмчета с цел отмъщение operatori settore per rimuovere i contenuti. Трябва да се премахва също съдържание от токсичен характер, което се качва онлайн. същото се отнася и до изфабрикованите новини и езика на омразата и онлайн терористичната пропаганда. Това са много деликатни теми, много сложни теми. А, също така смятам, че е необходимо с необходимите гаранции и с а, съдействието на частни оператори, Facebook, Twitter и други. Та, с необходимите гаранции е необходимо да се преоцени възможността за премахване на съдържание от интернет. Премахване, което трябва да бъде своевременно и което трябва да следва ясни линии, които да са лесно приложими от частните оператори, които трябва да могат да премахнат съответния материал, който е с пропагандна цел качен. Авторадикализацията също преминава през медиите. Затова сме задължени от една страна да опазим свободата на изразяване, от другата страна да опазим сигурността на гражданите и посредством този тип намеса. Има след това аспекти, които са много сложни. Мога да цитирам един, който вече беше споменат. Темата за клеветата. По този въпрос смятам, че всеки един от нас трябва внимателно да помисли и силно се надявам дискусията сред докладчиците в сянка по компромисните изменения да бъде, както винаги, като не забравяме два аспекта. Свободата на изразяване, разбира се, която е фундаментално основна в демокрацията, която е изключително важна в живота на нашите страни, но трябва да се опази от другата страна и достоинството, сигурността на гражданите, защото многократно, да речем, тези порно клипове имат всичките. те са записани в доклада, говорим също за образователен характер, който трябва медиите да имат и посредством този документ ще се опитаме да дадем ясни насоки. Благодаря на колегите за извършената работа, благодаря за работата, която ще... Грация, Катерина. Благодаря и аз. Следва господин Юрек от Екаре. Благодаря много. Аз също искам да кажа това, което казах в предишните ни обсъждания. Под речта е основата на всички тези обсъждания, които са от публичен характер и също така тук се включва и отговорността на държавата. Смятам, че това са много важни а, теми. А, съжалявам за това. Трябва да има такава политика на свободно изразяване, особено добре застъпена в държавите, в които е имало тоталитарни режими. В а, Франция имаше 5 години, след които трябваше много важни решения да бъдат взети. Днес не, намираме, не се намираме в подобна ситуация. Не са чак толкова сериозни нещата, но трябва да се реагира в полза на тази част на а, от а, тоталитарните режими насам. Много са се развили нещата. Тоталитарните режими се опитаха да а, смажат една част от общественото мнение и днес в а, източна и централна Европа наистина трябва да си дадем сметка за това явление. Трябва характер без да се заглушават. И този въпрос трябва да го засегне в нашите изменения и т.е. ние сме се го засегнали в нашите изменения и те трябва да бъдат взети преди. От там нататък този въпрос сме го почертали. който се упражнява а, за постигане на определено обществено мнение, е, спомняме си, например, войната в Виетнам. Тя се разви в е, голяма степен на нашите екрани, на нашите телевизори и фотографии е, убие, могат да представят убиец като герой. Така че всичко това трябва да се отрази в публичния дебат, да продължим да търсим истината, да се стъпим върху нашите нравствени ценности, да търсим а, истината и да не ще изменения включват тази идея и се надявам да бъдат взети предвид. И още един въпрос. Господин Мело